Извинете, а това прави всички преговори от тук на сетне невъзможно. Надявам се да ме разбере. Köszönöm, biztos úr. Szóval itt е, bejelentem, hogy Така. Искам да кажа, че са представени пет резолюции по приключването на тази дискусия и утре в 12 часа ще гласуваме сега, скъпи колеги, бих искал да пристъпим към следващата точка от дневния ред. Устен въпрос по регламента за прилагане на схемата за общите тарифни преференции. Има 6 автора. Давам думата на Даниел Каспари за 2 минути. Скъпи колеги, господин комисар, е, системата, чрез тази система, ние ще засегнем 166 страни и е, ще е, им предложим преференциално третиране. Има и друго споразумение, така нареченото ЖП S+, е, което се отнася за страни, които е, отговарят на други условия. Е, необходимо ни е време, за да има две четения и заради това очаквам моята група да поиска от комисията да предложи ново предложение. За двете четения ни е необходимо време и не може парламента да бъде подложен на натиск. Трябва да направим оценка и на сега действащите системи. Искам да разполагаме с данни за прилагането на практика на тази нова система. Е, по силата на тази нова система има ли облегчения? Има ли същите обличения, каквито бяха дадени на дадени страни? И защо има ли страни, които се възползват от системата? Е, всичко наред ли е с новата система? Примерно, е, страна като Катар, е, чието брутен вътрешен продукт е по-висок от брутния вътрешен продукт на 25 страни, членки на Европейския съюз, ще е, има е, специално третиране и облегчено третиране е, по силата на тази система. Аз е, имам критичен поглед към системата и искам всички колеги утре, е, когато гласуваме, да гласуваме всички единодушно и подобни факти не може да не се цитират в текста на резолюцията. Дейвид Мартин за две минути. Благодаря, господин председател. И аз, като колегата Каспари, виждам три преференциални режима, GSP-3. Мисля, че много от страните по света трябва да получат свободен достъп. Тук говорим за 166 развиващи се страни, които трябва да имат преференциален достъп и мисля, че трябва да се подобри достъпа а, на някои страни до а, тази система GSP-3 и трябва да говорим повече за устойчиво развитие и за а, управление. Но 16-те страни, които са а, печеливши в случая, трябва също така да спазват своите ангажименти по конвенцията. Но ако те не ги спазват, те би трябвало да загубят своите мотивации и всичките насърчавания, които са им дадени. Но до някъде това, вместо да става така, дори всъщност се нарушават правата на други страни, които, на които трябва да окажем преференциален достъп. Шри-Ланка, например, беше в беше разглеждана. За случая на Шри-Ланка беше разискван от комисията и комисията предложи санкции срещу нея. И такъв беше случай с Колумбия. Това обаче не означава, че веднага ще предприем санкции срещу Колумбия, а просто ще има разследване. Такъв е случай с Салвадор. Комиси... Питам, комисията приема ли, че в бъдеще парламента ще има право да поиска едно такова разследване в подобни случаи? И също така, когато се представи доклада за настоящето положение на подобни преференциални схеми, това означава ли, че комисията също така си ще представи също така и регламентацията, презгледната регламентация за бъдещото прилагане на тия схеми, което ще влезе в сила от юни. Благодаря. Благодаря. А сега господин Николо Риналди за 3 минути. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, и господин комисар. Малко след сформирането на този парламент, веднага се сблъскахме с проблема с а, а, прилагането на този механизъм за някои страни, в случая Шри-Ланка и Колумбия. А, в първия случай установихме нарушения но в случая на Шри-Ланка има някои смягчаващи вината обстоятелства, например дългата гражданска война с една терористична организация. Някои от решенията на комисията бяха да се прекрати тази система GSP. И за Шри-Ланка в крайна сметка се стигна до някакво решение. Но да, никой не поиска мнението от страна на комисията на Европейския парламент. Питаме се, не може ли да се, също така да се погледне факта, че в Шри-Ланка имаше гражданска война а, с много тежки последствия? Съгласни сме, че трябва да продължим по спазването на споразуменията свободна търговия. В парламента има много правителства, които са активно действат за защита на колумбийските интереси, но там също никой не взе предвид мнението на Европейският парламент. Нямахме никакво представено проучване за влиянието а, върху економиката на прекратяването на подобни а, схеми но едно нещо става ясно, че Европейския парламент отново е изключен. Мисля, че това е неприемливо и трябва да има ново, нова регулация с крайен срок 2011 и да се спреми на тези два конкретни случая. Едновременно с това трябва да дискутираме какво се случва в тези държави. Например, ще бъде добре да а, погледнем какво е, какъв е процента на нарушаване на човешките права, от който нагоре, примерно, да се а, е, водят някакви разследвания. Или пък в случая с Шри-Ланка, с прекратяване на военния закон. Така че, господин комисар, това искаме. Ново предложение, най- възможно най-бързо, примерно до юни, нови критерии относно страните, ползващи се с тези схеми и също така да се вземат предвид в случаите, когато става въпрос за по-слабо развити страни, а също така предлагането, с подписването на споразуменията в 27-те страни членки и разглеждане също така на, ед, на едно, един анализ на влиянието и по-добра комуникация с Европейския парламент. Особено като си им предвид, че примерно в случай на суспендиране на тези схеми става въпрос за чисто политическо решение. Благодаря. А сега за две минути господин Нилсон. Господин председател, днешната дискусия се ръководи от три аспекти по системата за общи преференции. Настоящия правилник изтича на 31 декември 2011 година и за да може парламента да упражни своята власт по силата на Лисабонския договор, комисията трябва да ни представи проекта за нов правилник най-късно през юни 2010 година. На второ място СПЖ Плюс е всичко, но не е съвършено. Кой решава кои страни ще се ползват. Е, по какви критерии не се знае. Е, кой контролира 27-те международни конвенции, които са от социално значение и които са задължителни за СПЖ+, не е ясно. Какви са резултатите от СПЖ+, е, става ли въпрос за насърчаване на развитие, разнообразяване на производството, достойни работни места или тъкмо обратното, краткосрочни трудово договори, концентрация на субсидиите, собствеността, която е предназначена за износ, нищо не е ясно. Трябва да се преразгледа правилника, за да се гарантира демократичния контрол. Но истинската причина за днешния дебат това е случая с Колумбия. Комисията отказа да проведе разследвания по тежки случаи на нарушение на човешките права, но правилника настоява да има такова разглеждане. Е, е, освен това имаме печалби, примерно да речем автомобилостроене, е, производство на мляко за нашите мултинационални компании и така нататък. И днес се бърза да се подпише споразумение за свободна търговия с Колумбия. Това е смъртоносен удар и за синдикатите, и за потребителите, и за селените за националното производство в Колумбия. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Кил Нилсен. Две минути за господин Хигинс. Uh, e Системата по силата на която Европейския съюз дава тарифни преференции на някои държави, заработи през 1971 година. Би трябвало това да е един механизъм, който да се опитва да поправи а, дисбаланса между развитите страни, капиталистически страни и най-бедните страни по света, за да има устойчиво развитие. Господин комисар, бихте ли се съгласили с мен, че наистина тук се провалихме трагично и че нашите търговски споразумения всъщност бяха в полза на транснационални компании в Европейски съюз, които използват богатството си да притискат бедните производители в бедните страни, което води до изместване на производството, което от своя страна разрушава екологията на страната и съответно премахва работни места? И не е ли целта на глобална Европа един документ, който публикувахте преди 3 години? Каква е надеждата на работещите в Африка, в Америка, в Латинска Америка, извинете, в Азия, когато вие, господин комисар, вие преди е, няколко дни се поклонихте дълбоко на хедж фондовите управители, които търсят бързи печалби и правят ужасяващи спекулации срещу еврото и най-вече Гърция. Вие предадохте работническата класа на Гърция на тези паразити, престъпници всъщност. Бедните, работещи хора извън границите на Европейския съюз, каква надежда ще имат, като ви виждат? В устния въпрос пише как комисията оценява дали държавите, които са част от тези общи тарифни преференции, спазват правата на човека и на работещите. Кажете ни, спазват ли ги? И може ли да продължавате отношенията си с правителството на Колумбия, чиято армия и агенция извършват ужасяващи престъпния, престъпления, извинете. Съвсем наскоро се, раз, се разкри един общ гроб в намакарения на невинни лица. Какво мисли днес Европейската комисия за продължаване на общите тарифни преференции плюс с Шри-Ланка, защото след изборите господин Рачапакси и неговото правителство продължават да нарушават правата на човека в тази страна. Благодаря, казва председателя. И сега Давам думата за две минути на Камал Саед. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар. Една от целите на системата от общи тарифни преференции беше бедните страни да дадат част от нашия пазар, да има преференциално а, третиране, за да няма търговски дисбаланс между бедните и богатите страни в света. Трябва да кажа, като човек, който има много познати и близки в тези бедни държави, няма нужда да гледаме по-далече от правителствата. Е, какво се случва? Ужасяващи, корумпирани правителства, държавен монопол, който пречи на предприемачите наистина да развиват економиката на тези страни. Те дори не могат да си внесат суровините, за да работят. Гражданите пък няма достъп до стоки и услуги, които за нас са ежедневие и изобщо не се замисляме за тях. Освен това, трябва да кажем, че най-добрият начин хората да излязат от бедността е да насърчим предприемачите. Те ще създадат работни места и ще изведат хората от бедността. По време на преговорите по отношение на споразумението за економическо партньорство, най-различни партньори от целия спектър се притесняваха от този общ глобален подход на комисията, който не зачита спецификите. Един от случаите, който ме притесни, когато говорих с един от колегите от комисията, той заяви, че те не са свързани само с търговия, а с експортиране на европейския модел. Когато обаче се обърнахме към част от тези държави, които са част от общите тарифни преференции, дали искат ОТП+, те казаха, че това не е възможно, защото те нарушават част от конвенциите и затова нямат, няма да може да с тях да се подпишат такива общи тарифни преференции. Искам с това да кажа, че трябва да бъдем по-гъвкави и нашето прилагане на тези общи тарифни преференции трябва да бъде сравнимо с други или трябва да налагаме санкции на държавите, които не отговарят на стандартите, или пък да водим непрекъснат диалог, за да може условията в тези страни да се подобряват. Трябва да се разбере, че Рим не е построен за един ден, както и за един ден не са направени нашите стандарти на живот, които са много високи. Трябва да помогнем на предприемачите в развиващите се страни, а не само да критикуваме. Благодаря на господин Камал. След като изслушахме авторите, а, сега дам думата на комисаря Дигухт. Благодаря, господин председател. Настоящите ОТП схеми изтичат на 31 декември 2011 и комисията вече работи за обновяване на настоящите схеми и подновяването. Разбира се, това ще стане след обществено консултиране и подробна оценка на въздействието. Предложението на комисията тогава ще бъде изготвено, може би, през първите, първите три месеца на 2011. Ще има законодателен процес, който ще започне от първия ден, след като изтекат настоящите ОТП 31 декември 2011. Трябва да избегнем ситуация, при която бенефициентите е, на, 2000, е, на тези схеми е, ще получат всички права от 2012. Трябва да се продължи настоящото законодателство и а, това да стане без прекъсване. Разбира се, трябва да сме сигурни също, че а, бенефициентите на ОТП а, няма да бъдат а, изоставени напълно. Относно на вашите тревоги по това как а, комисията контролира критериите е, на страните бенефициенти, дали страните бенефициенти отговарят на тези критерии. Прилагаме е, международните конвенции за човешки права, те са 27 на брой, и е работа на комисията да следи отблизо дали всички страни бенефициенти спазват критериите. Разбира се, комисията също така е задължена ОТП да се прилагат обективно. Трябва също така комисията да прави една оценка на влиянието на схемите, доколкото това е възможно, и да отговаря пред международни организации като Обединените нации. Има също и други агенции, които а, участват в контролния механизъм. Това ни позволява да имаме един международен и безпристрастен процес. Водим също така непрекъснат процес с държавите бенефициенти на ОТП по процеса на прилагане. Вярно е, че има държави, при които схемите не бяха напълно спазени. И а, тези схеми ни позволяват, позволяват на комисията да а, действа според казуса и да предприеме специфични действия. Това са специфични инструменти, които трябва да бъдат използвани, когато ситуацията го изисква. Но да се започне на такова разследване, това не става така от само себе си. Трябва да има, разбира се, специфични договорености с съответната партньорска страна, както е в случая с Шри-Ланка. И когато ние насърчаваме а, критерии за добро управление, мисля, че първо трябва да се даде възможност на а, страните бенефициенти да покажат своята ангажираност а, за спазване на критериите, а също така да се изслушат препоръките на международните контролни органи за това какво трябва да се направи. Това е в допълнение по общият подход за насърчаване по ОТП. И приготвяйки преразглеждането на настоящите схеми, което ще засегне, разбира се, критериите по ОТП+, въпросите, повдигнати от Европейския парламент, ще бъдат също взети предвид. Тъй като в момента се имаме стандартна законодателна процедура, а Европейския парламент ще има абсолютно същата роля, както Европейския съвет по изготвяне на ОТП схемите. Благодаря. Благодаря на комисаря. А сега думата има за две минути госпожа Адрикени. Комисия, колекс. Благодаря, господин председателю. Имайки предвид казаното от господин Каспари, когато напълно подкрепям, искам и аз да се изкажа. Влизането в сила на Лисабонския договор даде възможност парламента да участва в сформирането на политиката на търговията на Европейския съюз. Общите тарифни преференции са една сфера, в която ние ще имаме по-силни правомощия. Господин комисар, вгледайте се в по-силната роля на парламента във вашата сфера. Консултирайте се с парламента, когато се стигне или до заключенията, или до преразглеждането, извинете, на бенефициентите на общите тарифни преференции. Парламента трябва да участва и в процеса на мониторинг за това дали бенефициентите на общите тарифни преференции прилагат 27-те конвенции на МОД и на ОНЕ. Европейската комисия трябва да се консултира с парламента по този въпрос. Наше задължение е в парламента да разработим съответните механизми, които да спомагат нашата администрация да извършва този мониторинг. И накрая – Искам да повторя искането от проекто резолюцията, по което ще гласуваме утре. То е, че трябва да има нов регламент за общите тарифни преференции в максимално кратки срокове. И не на последно място не съм съгласна с казаното за Колумбия от някои от колегите. Колумбия, Колумбия, подобно на много страни в региона, претърпява положително развитие, що се отнася до правата на човека и защитниците на правата на човека. Няма нужда да ги сочим с пръст, тъй като нашата резолюция е за регламента или потребността от такъв регламент. Благодаря. Благодаря ви. Е, давам думата на господин Морайра за две минути. Господин председател, господин комисар, много е приятно да чуем комисария Дегухт да ни каже, че в най-скоро време комисията ще изпрати до парламента законодателна инициатива за преразглеждане на системата за общи преференции. И по този начин парламентът ще бъде приобщен към законодателната работа и ще се избегне е, режима СПЖ да изтече в края на годината. Това е, е инструмент за подпомагане на развитието Отваря се достъпа до европейския пазар е, на определени страни без реципрочност. Е, при подобна схема се подобрява управлението и правата на човека в посочените страни, защото е, системата за преференции се отдава само ако дадени страни отговарят на определени условия. И заради това Европейския съюз трябва да продължи действието на този инструмент, който поставя търговията в услуга на развитието и на спазването на човешките права. Обаче продължаването на преференците трябва да бъде свързано с контрол на резултати. Новия правилник трябва да спазва новите условия, да се запази временния характер на системата за общи преференции, за да се предвиди оттеглянето им, ако това се наложи. На второ място да се задълбочи и по-добре да се подберат страните бенефициенти в зависимост от тяхното развитие и в зависимост от конкурентоспособността им в международен план, да се подобри системата за контрол и условията, които са свързани с отпускането на преференциите, особено когато се отнася до спазването на правата на човека. И на четвърто място, господин комисар, трябва да имаме винаги предвид мнението на парламента от самото начало на законодателната инициатива. Господин Папастанко за две минути. Η μεταχείριση που απορρέει από το σύστημα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 са всъщност, е всъщност нещо, което е специфично за най-слабо развитите страни. И ние трябва наистина да взимаме предвид специфичната ситуация всяка една от страните. И иначе, всъщност, най-засегнати ще бъдат най-слабо развитите страни. Трябва да се опитаме да уравновесим ситуацията, да премахнем неравновесието, което забелязахме по време на прилагането на системата до сега. Нашата търговска политика трябва да ни позволи да се стигне до по-добро световно управление, като се оказва натиск там, където това е нужно. Това ще позволи също така да се насърчи социалното измерение като цяло, спазването на и зачитането на човешкото достоинство и развитието на демокрацията. Трябва Европейския парламент да може да участва активно в тази система и да може да следи отблизо спазването на правилата, от страните бенефициенти. Благодаря, господин Папастамкос. Господин Ланге, минута и половина. Äh, Благодаря, господин председател. Господин комисар, знаем, че системата за общите тарифни преференции е добра, а пък системата общите тарифни преференции плюс е още по-добра. Опитваме се да разширим нейното действие. За това ни трябва и време да обсъдим добре този въпрос. Моля ви, задръжте а, нещата, защото има нужда от усъвършенстване на схемата. Искам да спомена нещо конкретно в тази насока. На първо място, кой преценява дали са приложени на практика 27 конвенции, а не чисто и просто формално подписано. Дали МОД го прави или пък имаме нужда от комисия, която да извърши оценка на прилагането на тези конвенции. А какво ще кажем за гражданското общество? бих искал гражданското общество да участва в оценката на прилагането на тези конвенции за предоставяне на тарифни преференции. Например, говори се за споразумение с Южна Корея. Друг въпрос. Кой преценява дали да се започне разследване, ако смятаме, че това е необходимо? Аз лично считам, че парламента трябва да участва при една такава инициатива, защото сега някакси има достатъчно интереси, които предотвратяват извършването на такова разследване. И аз искам парламента да води този процес. Имаме нужда от ясни стъпки напред, но може би по-късно можем да говорим по-подробно по този въпрос. Благодаря, казва председателя. Господин Ман, две минути. den Entwicklungsländern und Schwellenländern Handelsvergünstigungen ein. Господин председател, е, е, развиващите се страни, страни, които не са достатъчно развити, трябва да получат предимство. Добре. Е, по силата на изключителното правило СПЖ+, конвенцията на ООН, която е подписана от Международната организация по труда. Обаче кой контролира прилагането на тези критерии? Когато се изнасят стоки, въпреки че стоката е произведена е, в отроби или, от, е, или при насилствен труд. Дали тази система СПЖ плюс ще гарантира някакви предимства за населението на дадени страни. Имам предвид Китай. Е, всичките споразумения между Европейския съюз и Китай не доведоха до подобрение на трудещите се. Е, утре ден на Тибет и хиляди ще протестират по улиците, така че се проявява солидарност с хората за защита на културната и езикова автономия. Комисията смята ли, че социалните стандарти, стандартите по защитата на правата на човека и екологичните стандарти не са част от това цяло? И смята ли, че трябва да бъдат включени в каталога на СПЖ+, с партньорите? Не трябва да се мисли само за економически стандарти. Джан Лукас Сустра. Благодаря, господин председател. не можем да отречем значимостта на а, о, тези режими ОТП. Тук става дума и за двете, двете системи. Базовата система, както и ОТП+, те всички имат за цел да а, уравновесят а, бедността и да се зачитат човешките права. Именно тази концепция доведе понякога Европейския съюз до намаляване на собствените си облаги с цел подпомагане на тези бедни страни. Но комисията трябва да продължи в същата насока и да подкрепи законодателния процес, който ще реформира режимите. Трябва да се гарантира също така ефективността на регламентацията. Критериите трябва да бъдат обективни, да бъдат прилагани строго и справедливо. В Европа, в която голяма част от гражданите не са съгласни с такава насилствена демокрация и са против търговията, трябва да си спомним, че не можем да се разпуснем и да избегнем всякакво прибързано решение, също така а, да обвиняваме и да осъждаме прибързано а, която и да била държава, например Колумбия в случая. Именно за това не съм съгласен с подобно но едностранчево отношение, което ще приложим прямо Колумбия. Трябва да вземем предвид всички, всички а, фактори и да зачитаме принципите които а, ни водят към преразглеждане на схемите. Благодаря на господин Суста. Господин Салафранка не е в залата. Минаваме към господин Фелнер. Е, е, Благодаря, господин председател, Благодаря, господин комисар. Системата от общите тарифни преференции е важен инструмент, с който се подпомагат по-бедните държави по света, за да могат те да изнасят в случая към Европа. Считам, че това е подпомогнало развитието на тези страни. За това е и важно тази система да бъде обновена. Но за да го направим, трябва да проверим дали системата работи. Да видим дали основните цели на тази система са резултатни. Например, борбата с бедността е нещо, което целим а, посредством нашата търговска политика. Системата ОТП е важна, защото по този начин развиващите се страни подписват международни спогодби, конвенции, спазват права на човека и така нататък. Защото основната цел е тези държави да се развият. Държавите които не отговарят на тези изисквания, съответно не се радват и на тези преференции. Но трябва да се вгледаме в общата картина. Ако няма възможност за свободна търговия в определена държава, няма възможност за износ на продуктите, то тогава става много по-трудно за тази страна да спазва правата на човека, да спазва условията на труд, които изискваме ние. И става много трудно за тях да прокарват такъв вид дневен ред. Освен това, там обикновено има високо ниво на корупция. Как смята Европейската комисия да се справи с тази опасност? Защото ако прекратим схемата за общите тарифни преференции в определена държава, това може да доведе до увеличаване на бедността в тази държава. Един вид искаме тези държави да подпишат 27-те конвенции на ОНЕ и на МОД, но аз лично искам реалистичен анализ на всички от тези държави по света, които са ратифицирали тези конвенции и ги прилагат. Дори в Европейския съюз има държави, които не прилагат тези конвенции. И това трябва да го запишем. Преминаваме, казва председателя, към спонтанни въпроси от залата. Николеско Урнок. Ейч percben. Parancsoljon. Господин Николеско. Vă mulțumesc o întrebare simplă pentru domnul comisar. Uh,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 тарифни преференции могат до април тази година да се възползват от определени възможности. Искам да видя кои държави всъщност са кандидатствали да бъдат част от ОТП и считате ли, че ще предлагате тази възможност и на трети страни, преди системата да подлежи на пълен преглед. Благодаря, казва председателя. Nincs több hozzászóló, felszólalásának megtartása. Таблото не показва правилно е, имената. Няма други желаящи за взимане на думата. просто давам думата директно на комисаря. Благодаря, господин председател. Няколко въпроса бяха повдигнати за Колумбия. Е, беше решено да се има разследване и после да се вземат решения. В случая с Шри-Ланка мнението на комисията беше да публикува това, което е обявено като официално становище на ООН. Имаше също и становища на НПО-та, а именно, че Шри-Ланка не прилага много от конвенциите за човешките права, най-вече конвенцията за граждански и политически права, конвенцията за борба с а, измъчванията, е също така други унижаващи а, третирания а, и други. Относно Колумбия, а, беше. А, е, тя, тя едва не реши. О, не, решиха да а, не участват в това разследване. Но относно ефективното прилагане на схемите а, беше, стана ясно, че определено а, Колумбия направи големи промени в правната си система и че се предприеха мерки от правителството за промяна на системата за прилагане на схемите на практика. В момента текат преговори с МОД и с ОНЕ. Относно а, въпросът на господин Морейра искам да кажа, че разглеждането на, а, преразглеждането на регулацията ОТП има за цел да намери правилното равновесие между отделните искания, които а, бяха отправени. Ще се постараем да го направим възможно най-бързо. Ще го направим. Трябва да имаме естествено оценка на въздействието. И а, получихме данните за ОТП а, плюс за 2009 едва сега през ноември. И а, те първа ще, се, ще ги разглеждаме. Искам също така да а, подчерта още веднъж ангажирането си пред Комисията по външна търговия по време на изслушването ми. А, именно, че ще направя предложения за закон, законодателни проекти в следващите месеци. И че ще е, дам на Европейския парламент е, максимална възможност за дискусии е, по различните теми. Това засяга, разбира се, и ОТП. И за цялостната система, която трябва да въведем възможно най-скоро. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Има две предложения за резолюция. Гласуването по тях ще бъде утре на обяд.